И така, колеги, нека да започнем понеделнишкото ни заседание. Знае, че мнозина колеги имат други неотложни задачи. Е, така че да без бавене да започнем. Първо имаме съвместното заседание, след това ще е, продължим с е, заседанието на, груп, на комисията Агри. А сега съвместното заседание на Агри, Енви и Итре. Добър вечер. Сега да премина към дневния ред. Ако не възразявате и нямате коментари, да го приемем. Заседанието се предава по интернет. Е, има превод на 18 езика. Днес ще говорим за е, стратегията за горите на Европейския съюз. Комисаря Хоган е с нас. От името на трите комисии Агри, Енви и Итре бих е, искал да Приветствам е, с добре дошъл комисаря Хоган. Благодаря ви за това, че е, откликнахте на нашата покана. Европейския, е, през април европейския 15-та година, 28 април 15 година, парламента прие резолюция за стратегия за горите в която е, изтъкваме значението на е, устойчиво управление на горите. Европейската комисия е, публикува един план за изпълнение на тези решения, многогодишен с списък на мерките до 2020 година. Бе решено е, да се направи средносрочен преглед е, до края на 2018. И сега сме се събрали, се събираме всъщност за трети път. Това е третото ни заседание, което е, сочи за е, колко важно е това досие. Сега време е да направим равносметка, да видим дали сме напреднали достатъчно, е, да видим как ще се справяме с новите предизвикателства, как да откликваме на променящите се политически пейзаж. Ще дам думата сега на Яжи Бузик от е, е, ИТРЕ, е, бивш председател на Европейския парламент, сега председател на комисията ИТРЕ. След това ще дам думата на комисаря Хоган. И накрая ще обобщим дискусията след, като, след няколко тура въпроси и отговори. Председателя на Енви ще обобщи. И така, без бавене да продължим и давам думата на господин Бузек. Няколко уводни думи. Благодаря много, скъпи господин председател. Както знаете, в трудни времена живеем – специално в е, Полша. Трудни времена са и за полските депутати, но и за други колеги не е лесно. Поначало днес е един труден, е, мъчителен ден за всички, но но разбира се, трябва да гледаме напред, да така се преборим с скръпта и да се грижим за нашите граждани. Благодаря, че ми давате думата. Привет приветствам господин Хоган, господин комисар. благодаря сме ви за това, че сте тук. Вие присъствате на много заседания на нашата комисия, на много съвместни заседания. Моите бележки са подготвени на английски, така че ще премина на английски, макар да не е английски моя матерен език. Е, миналата година обсъдихме, обсъдихме в тази връзка пет важни въпроса. Обновяемите енергии, е, на енергия, ролята на дървения материал в това отношение, е, жилищното строителство, проблема свързан с е, промените в климата, научните изследвания и развитие на селските райони. Пет въпроса, много важни за всички нас. Още в самото начало да посоча, че е, горските площи в Европа са се увеличили в последните 10 години. Това е много е, хубава, добра новина. В е, столицата, в моя, столицата, главния град на моя регион, Катовице, бяхте преди месец там на срещата. Това всъщност е столицата, главният град на най-индустриалния регион в тази част на Европа, но това е град, в който а, град а, с най-голяма площ гори в а, Полша. Втория такъв град. И в Катовице се нарича града на, на градините, на парковете. Сега, от гледна точка на Итре, интересни са следните въпроси. Първо, суровини за производството, в случай с е, горското е, стопанство и във всички отрасли на економическия живот, е, устойчиво добив, дърводобив, което може да се, дървен материал, който може да се използва за източник на енергия, това да се използва максимално бързо. Е, с други думи, най-общо казано, е, използване на горите за обновяем, източник на обновяем гориво. Е, в предишното ни заседание това бе обсъждано, обсъдено и в резолюцията от 28 април 15 година председателя спомена това. Подчертаваме важното, голямото значение е, на устойчиво управление на горите и тяхната многофункционална социално-економическа и екологична роля, както и нуждата да се координират по-добре отрасловите политики, пряко или косвено свързани с горското стопанство. Така че да е, следваме тази е, логика. Парламента е, призвава комисията да допълни е, тази стратегия и да, да докладва годи, ежегодно за на, на е, предъка по изпълнение на конкретните стъпки по стратегията. Подчертава, че това, че това трябва да бъде един многогодишен и координиран процес, в който ролите на парламента трябва да се е, вземе много насериозно. През септември 2015, значи няколко месеца след тази резолюция от април, комисията излезе с този многогодишен план за изпълнение на горската стратегия на ЕС. Този план е изграден е, около 8-те приоритетни области от всички гледни точки социално-економическа и екологична. Той набелязва действия и срокове за всяка от тези е, дейности е, до, е, за периода 15-17. Средосрочен, средосрочен преглед 17-18. Това е най-общо графика, календара. На 7 декември 18 комисията публикува доклада си за напредък в изпълнение на стратегията, горската стратегия на ЕС, където заключението, е, че е постигна значителен напредък е, по отношение целите 2020. Така че благодаря, господин комисар, за вашия доклад. Това заседание, третото на трите въпросни комисии, както спомена нашия председател, е, изключи... е отлична възможност да се направи равносметка, да се оцени напредъка в изпълнение на тази стратегия. Да се види е, и този напредък е, от е, гледна точка на новите предизвикателства – Европейската стратегия за биоекономиката, кръговата економика и така нататък. Както и от е, гледна точка на реформата на ОСП. Е, един много важен резултат от КОП-20 трябва да вземем предвид също и най-общо е, подчертата трябва да засилим е, растежа и е, работните места в е, селските райони. Имаме обща отговорност за това в трите комисии. Ние споделяме отговорността за растеж и работни места в селските райони. Господин комисар, отново съвсем накратко да кажа, че едно тясно сътрудничество с вас и комисията е много важно за постигане на целта ни. Благодаря, господин председател. Благодаря е, председател на комисията ИТРЕ. Благодаря на професор Бузек за уводните ви е, бележки. Бих искал да приветствам сега с добре дошъл дошла и председателката на комисията Енви, госпожа Валеан, която ще е, също е, има е, думата за уводни бележки. Според дневния ни ред. А, след, тя ще има заключителните думи, а сега давам думата на комисаря Хоган. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, благодаря за възможността да съм тук на това заседание. Горите са от огромно значение за Европа, от е, екологична, културна, социална и економическа гледна точка. Това се отразява в добре свършената работа от много депутати в този парламент за е, устойчивото развитие на горите. Горите играят все по-важна роля в е, многогодиш... много... многостранните ни политически е, приоритети. Те имат смягчаващ ефект върху промените в климата, формират новата биоекономика, играят защитна роля в околната среда. те са обиталище на, на безброй видове е, и е, местообитания. Е, стратегията, горската стратегия на Европейския съюз има за цел именно да отговори на всички тези въпроси. Неодавна бе направен преглед на тази политика, която, бе, която изкристализира в доклад, прият миналата седмица. Целта е новаторство, растеж и работни места паралелно на устойчиво управление на горите. 3 милиона работни места са открити и достатъчна и 5 милиона, милиона добавена стойност година. Така че това е, е има сериозен економически ефект тази стратегия. Това трябва да се задълбочава чрез добро планиране сега горите също са подвластни на измененията в климата, бидейки и решение на проблемите същевременно. Напоследък те претърпяха сериозни щети чрез вредители, бури, гори, пожари, което засегна много държави членки. Такива клима, метеорологични фактори вече се играят все по-важна роля. Така че Европейския съюз има важна важна, водеща роля, когато става дума за изпълнение на програмата за климата. Тук се включва и целта за намаляване на емисиите с 25% от парникови газови до 2300 и горите, разбира се, играят важна роля в това. Тази стратегия подкрепя адаптирането и насърчава държавите членки да, да подобряват устойчивостта е, като е, на, на външни е, фактори. Разбира се, целта на тази стратегия е да предостави инструменти и средства за борба с вредителите и с различни бедствия. Сега обезлюдяването на, на, на горите е, и селските райони е, е сериозен проблем. Е, както казах, тази политика би трябвало да предостави и средства за борба с пожари, суша и други. 8 милиарда евро се планират за публични разходи за периода 14-20 Предотвратяване на пожари и природни бедствия също представлява 20% от средствата заделени е, за е, горите. Е, инвестиции за адаптиране към климата, предоставяне на различни услуги, всичко това допълва картината за, на подкрепата, която даваме чрез ОСП Европейските структурни инвестиционни фондове, Хоризонт 2020 също, както и програмата LIFE е, са източник на средства за това. Е, механизма за гражданска защита на Европейския съюз също помага е, в това отношение и предоставя средства за борба с бед, природни бедствия като пожари Включили сме различни мерки в, до, до 2020, като целта е да се подпомага защитата, възстановяването и подобряване на горския ресурс, устойчивостта на горите особено приветствам и действията на парламента по отношение на актуални явления и бедствия, като пожари и други, е, и заседанията посветени на тези, е, на търсенето на решение на тези проблеми в парламента е, би трябвало да се търсят решения чрез постоянната комисия за горите. Е, многогодишния процес е, е, за горите в Европа трябва да възстанови преговорите за задължително споразумение в това отношение. Комисията проучва всички възможности за да, да работи по-енергично за горите. С удоволствие трябва да обявя, че ще се проведе на 25 и 26 април 2019 година в Брюксел Международна конференция на горите. Знае, че това е месец преди избор изборите, но може би някои от вас ще успеят да участват. Няколко думи ще кажа още в заключение по биоекономиката. Бил, пътувал съм из цяла Европа като комисар, видял съм какъв потенциал има този сектор за горите и горското стопанство. Според оценките, биоиндустриите могат да генерират 1 милион нови работни места до 2300, предимно в селски райони, където най-много има нужда от тях. Устойчива биоекономика е много важна за намаляване на емисиите в енергийния сектор. Биоенергията е сега най-големия най е, е, източник на, на е, енергия енергийни, е, на обновяема енергия. Е, това ще помогне да стигнем целите 27% до 30% и 32% е, до 40% както в селско стопанство, предизвикателствата, проблема е да се произвежда повече с по-малко инвестиции, по-малко средства. Ролята на дървесината е решаващо значение. Тя се използва като като начин да се замести е, е, изкопаемите е, горива. Е, да не говорим за, е, за използването на строителен материал в дървесината в, строител, в строителството. Европейската комисия не само подкрепя тази, е, тази програма с, е, на, на думи, но ние внасиме, влагаме и е, средства, защото знаем, че използването на търсенето на дори материал ще нараства. Трябва да търсим е, по-новаторски е, новаторски подход и по-новаторско ползване на природните ресурси. Ето защо е, комисията заделя 100, милиона, 100 милиарда евро за хоризонт 2020 това включва а, и средства за биоекономиката. Това ще доведе до много а, нови и значителни проекти и аз ви приканвам да се запознаете с тази програма и да видите какви възможности предоставя тя за интересованите лица, за да можете да се ползвате от тези нови фондове. Отново, господин председател, благодаря на вас и на депутатите за инициативата да се организира тази среща. Дякую, пани комисажу. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, сега преминаваме към а, тази част от заседанието, където ще можете да се изкажете. И имаме колеги, които наблюдават нашето заседание. Нека да им а, пожелаем добре дошли. Почти 25 души желаят да се изкажат. За да можем да се справим с времето, ви предлагам следното. По минута и половина на всеки желаящ да вземе думата. Съгласни ли сте? Съжалявам, но това е положението. Все пак, както казах, 25 души искат да вземат думата, пък трябва да оставим време на комисаря да отговори на вашите въпроси. Трябва да чуем също така председателя на комисия Енви. Господин Камфи, минута и половина. Благодаря, господин председател. Комисария в началото на изказването си изброи целите на а, стратегията, сред които а, социални, економични, економически, екологични. В Ирландия обаче Нашата стратегия, ако тя може да се нарече изобщо така, касае единствено околната среда. 62% от нашите гори представляват видове, които са типични само за нас и които в някои случаи са засяти в територии, където не биха виряли естествено. Тоест, това се прави с цел опазване на околната среда. Колкото до данъчните облегчения и възможностите за инвестиции, наблюдаваме в общи линии разграбване на земите от местното население. Прекалено много случаи има, в които мултинационалните компании правят всичко в свой собствен интерес, но това не носи до никакви ползи по отношение на гората и стратегията като цяло местното население страда от това, което се случва. Знаете, господин комисар, ако има някаква надежда а, за тази стратегия, тя трябва да а, се съдържа в а, ползите за местното население, местните общности но това не изглежда така. Вие ли сте виновен или ирландското правителство в случая е виновно и какво можем да направим така, че да имаме стратегия, която всъщност носи ползи и за околната среда, и за местните общности, както разбира се и за економиката. Благодаря много. Справихте се с времето. 10 секунди даже ви а, а, останаха няколко секунди. 10 секунди преди да ви приключи времето ще ви давам знак. Господин Камбия. Господин комисар, господин председател, ако няма европейска политика за горите, всяка година близо 5 милиарда евро отиват за тази цел. 90% от тези средства идват от ОСП. Считам, че резолюцията на Европейския парламент от 28 април 2015 година за нова стратегия подсочва няколко важни неща, които ми се струват разумни. Да не се допуска отежняване на административната тежест. Второ, да се спазва субсидиарността, да не се създава обща рамка за горското стопанство, да се създаде повече разнообразие в горския фонд, по-добре да се адаптира то към новите мерки. Не бива да се създава обща политика в областта на горското стопанство. Държавите членки трябва да могат да приемат онова, което е най-подходящо за тяхната територия, защото те са много разнообразни, що се отнася до горското покритие, видовете и прочие. Освен това, не трябва да се приемат мерки, които карат държавите членки да се дезангажират в полза на частни капитали, защото горите трябва да оставят общо благо за гражданите на Съюза. Освен това, не трябва да се допуска изопачаване на конкуренцията чрез вноса от трети страни, особено от Азия, тъй като голяма част от продуктите, които се внасят от тези държави, създават проблеми или от гледна точка на околната среда, и обезлесяването в тропическите зони или износ на дървен материал към Китай, който след това се връща в Европейския съюз под формата на различни продукти, които са създадени чрез експлоатация на труда. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Катайнен. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa комисари, eri политикасекторilta. Благодаря, господин председател. Господин комисар, все повече законодателство се създава в Европейския съюз, което е свързано с горското стопанство и проблемите на горското стопанство. Никой няма нищо против това. Но на ниво Европейски съюз имаме нужда от много по-добра координация в това отношение. Трябва да гарантираме, че акцента пада върху най-важните въпроси в горския сектор. В момента ситуацията е изключително фрагментирана. Не гледаме нещата като цяло. Правим подобни заседания, разискваме какво се случва в отделните сектори, в отделните общности – но имаме нужда да знаем какво се случва като цяло в европейския горски сектор. Не достига средносрочния а, преглед, трябва ни актуална информация. Трябва ни а, информация за всичко, което се е случило до момента от 2013, както и а, каква ще е картинката през 2020. Стратегията, разбира се, трябва да поглежда още по-далеч в бъдещето. Моят въпрос е следния. Как ще се осъществи тази координация в, сек... в горския сектор? Така, защото да не гледаме фрагментирано на ситуацията и да можем да вземем предвид а, устойчивото развитие и управление на горите. Какъв график предвиждате? Благодаря. професор Бузък беше заменен. Госпожа Той е на негово място. А сега госпожа Петя. У Хрватско е четвър... Благодаря, господин председател, господин комисар. 47% от площите в Хрватия са гори. Те са много важни за нашата економика. Голям процент от тези гори а, обаче са окупирани, от, а, бяха окупирани от сърбите. 27 години по-късно все още над 300 квадратни километра, а, голяма част от които са гори, а, остават нерешен въпрос по линия на ОСП ние а, успяхме да а, изчистим почти всички селско-стопански площи, но аз мятам, че Европейския съюз а, трябва да продължи прочистването на мините, за което обаче ни трябват милиони евро, за да можем да се справим до 2026 година. Това е апел, който отправяме. Подкрепиха ни членовете на комисията Агри, които бяха на посещение в Харватска господин комисар, искам да попитам, готови ли сте да съфинансирате програма за премахването на мините от горите на Харватия? Искам така да изразя също и а, поздравления по отношение на а, горската стратегия, синергията между различните политики, а, проучванията, иновациите, целите свързани с климата, всичко това е изключително важно и ще даде тласък на сектора. Така че присъединявам се към всички, които призовават комисията да започне да прилага стратегията, да започне активно да работи по нея. Така че наистина да а, имаме горска политика, която е добре интегрирана в другите политики. Важно е също така да се спазва и принципа на субсидиарност също времено, защото все пак държавите членки остават отговорни. Господин председател, вие също може да кажете това, което аз ще кажа, но нека да кажа, че компетенцията а, на държавите членки си остава тяхна, защото се докосае до горите. Тези членове които, а, на комисията, които вече ме чуха предния път, са съгласни с мен. Същевременно, тук има аргументи, които се цитират по отношение на въглеродните емисии. Те не са верни нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. Първо, вие ще забележите, че а, дърветата подновяват листата си през пролета. Така помагат да се освоят въглеродните емисии. След това обаче през зимата те отпадат и а, този процес се прекъсва. Но това също времено е природен цикъл, няма нищо, което може да се направи дори и от страна на комисията. Дърветата биха могли да се изсичат за а, изгаряне, може да се произвеждат мебели от тях, а, да се обработват а, с а, химикали, които прекратяват а, тяхното закниване и така нататък. Но това е положението. Няма как да спасим всяко едно дърво. Защо не спрем да се занимаваме с това и а, не се занимаваме с по-важни въпроси? Благодаря. Благодаря. Господин Жон. Благодаря, господин председател, господин комисар. Живеем в времена, които носят голяма заплаха за биоразнообразието големи предизвикателства има пред нас, най-вече да се справим с горските пожари в цяла Европа, особено на юг. Огромни пожари а, се случиха в последно време с огромни щети върху а, собствеността. Това е свързано с измененията на климата, разбира се. Поздравления, господин комисар, по отношение на а, приемането на програмата за а, станции за биомаса, особено на места като Португалия. Това е 15 годишна програма, която предвижда на 300 милиона евро и модела на финансиране е доста иновативен. Той също така е съвместим с а, разпоредбите за енергетика в а, Европа. Точно това е законодателството, което искаме да насърчим. И още нещо, което искам да кажа. Успяхме да постигнем политическо съгласие в парламента и в съвета – за насърчаване на а, механизъм за защита, който е изключително важен за а, превенцията, както и а, за реакцията при природни бедствия, когато говорим за европейските гори. Най-важното обаче е предложението, свързано с финансирането на спасителните операции от 2021 до 2027 аз бях докладчик в това отношение по бюджета и очаквам предложението на комисията. Имате ли възможност да ни дадете някаква представа на къде вървят нещата, защото това е важен въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Компула Натрих. Благодаря, господин председател. Преди три години Стратегията за горите беше приета. Това се прие като голямо постижение. Искам да благодаря на комисара Холган за това, че беше особено активен в тази сфера. Радвам се, че разискваме въпроса днес. Хубаво е също, че инициативата разглежда горите от множество гледни точки. Действително, горите са много важни по отношение на климата, те играят много различни важни роли. Аз бях докладчик Сянка в ИТРЕ и ние разгледахме някои от ключовите въпроси, свързани, например, с Хоризонт 2020. Съгласихме се на 10 милиарда евро финансиране за научна дейност. Това е нещо, което е свързано и с други сфери на политики а, в а, парламента. Все пак всички искаме да прилагаме много странни политики как можем да намалим употребата на пластмаса и да намерим съответните заместители, които са устойчиви и щадящи околната среда. Това също е важен въпрос, по който работихме. Лулусиев е нещо, което, по което успяхме да постигнем голям напредък. И още нещо базата знания, които натрупахме по отношение на горите, е доста солидна, особено на места. Горската економика и опазването на горите се радва на се по съществена база данни и тя трябва да се споделя. Така че благодаря ви, господин комисар. Voorzitter, Voorzitter, ik wil verder gaan met de vraag die ook mevrouw Elisabeth Kastinger. Благодаря. Само нещо във връзка с въпроса на Елизабет Касаган. В е НП обсъждахме стратегията за горите, както и конфликта, който се получава с директивата за местообитанията. От една страна в горите има защитени видове животни. От друга страна имаме стратегията. Как можем да постигнем баланс? В програмата Live ще се вложат повече средства. От друга страна, идеята е те да бъдат употребени единствено за природата, за околната среда. Идеята е, че не бива а, двете неща да работят едно срещу друго, а по-скоро заедно, паралелно. Председателя госпожа Херенц. Аз считам за много важно да се постигне намаляване на со 2 Това е необходимо за защита на околната среда, но трябва да има предвид, че имаме и частни и публични гори. Имаме също частни и публични инвестиции. Когато става дума за опазване на околната среда или на ландшафта, е, трябва да имаме предвид, че се ограничават възможностите на собствениците да управляват горските си фондове. Става дума за почистване, за поддържане на горите и именно а, липсата на подобно нещо води а, до горски пожари през лятото, т.е. няма достатъчна защита в частния сектор. Forest Focus а, поиска да има истинска европейска политика в областта на горите, защото има доста разлики в това, което е постигнато в различните държави членки. Затова е необходимо да продължим да настояваме за истинска европейска политика в областта на горите. Благодаря ви. ennek a ciklusnak az elején az erdőstratégia, az európai erdőstratégiával elkezdtünk foglalkozni, és eh, hát melegen... Благодаря, господин комисар. Ние приветстваме всички инициативи, заложени в стратегията и това, в което тя се превърна, включително и документ, който разглежда устойчивото развитие за напред на горите и горите като цяло от всички възможни агли. Но какъв е истинския въпрос? Как да приложим тази стратегия, особено някои части от нея? В тази връзка междинният преглед е, представя доста разнородна картина. Вижда се прогрес, е, напредък в някои области, а в други изоставаме. Горите са важни не само заради заетостта и поради економически причини. Те също така са екосистеми и помещават биоразнообразие. Ако разгледаме стратегията от тази гледна точка, тогава ще видим, че целта, свързана с опазването на биоразнообразието, за сега не работи. Трябва да увеличаваме разнообразието, а не да го ставиме то да намалява, както се случва напоследък. Така че за мен е неизбежно да а, работим с стратегията паралелно с а, финансирането за нея. Само така ще можем да прекратим намаляващото биоразнообразие. Господин Вайс. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че 25% от а, горите в Европа са включени в Натура 2000. Лично аз мога да ви кажа следното. В Румъния не се поддържат необходимите стандарти. Секът се а, дървета, наблюдават се много кражби, има корупция. Изобщо стандартите по никакъв начин не се спазват в Румъния. След две седмици ще а, се случи сеч, която сами ще може да наблюдавате благодарение на Google. Така че искам да ви задам следния въпрос. Необходимо е да а, осигурим устойчиво развитие, но същевременно и да запазим печалбите. Какъв е проблема? Че много често има економически интереси, и други интереси, които излизат на преден план, като например лова. В Австрия, например, да, могат да се направят много пари от лов, повече отколкото от развитие на горите. И това не е отразено в този документ, така че трябва да се даде приоритет на самите гори. Ако а, искаме да решим проблемите, ще трябва да го направим. Ще трябва да стигнем до а, сърцевината на нещата. Е, от друга страна, управлението на горите няма да помогне да се преборим с радиацията. Е, Ние искаме да имаме устойчиво управление на горите. но наблюдаваме проблеми в, например, някои части на Германия. Има също сериозен проблем с горските пожари в южната част на Европа. Всичко това показва, че трябва да се инвестира в повторното залесяване но не бива да се ръководим само от економически съображения, тъй като в дългосрочна перспектива а, това няма да е успешно. Трябва да изключим сфери, а, които са заделени като биорезервати. Не знае дали а, председателството на съвета знае в а, Румъния има повече незаконна сеч, отколкото законна сеч което не подхожда на страна, която в момента е председател на съвета. Какво ще се направи по отношение на вноса на незаконно добити, незаконно добита тропическа дървесина? Европейския съюз трябва да има на лице нужните системи за контрол. Благодаря, господин комисара. Вие казахте, последния доклад посочва интересни факти, свързани с сектора на горите. Но имам конкретен въпрос към вас. В интерес на по-добра координация и сътрудничество в областта на създаването на европейска политика в областта на горите, защото сега всяка държава се справя сама, но тя трябва да получава нужната подкрепа. Необходимо е за това да има сътрудничество и координация. Бихте ли казали нещо в това отношение? Има програми, но основната програма, която подпомага е 90%. Останалите са много по-малки по обема. Би било е да се използва Хоризонт 2020. Това е добра основа, ако няма за съкръщения, но има други програми. Но за сега само от страна на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се заделят най-много средства. Но това не е само проблем на Испания, но също и на Португалия и на Франция, което изисква координация, за да можем да се справим с болестта по дърветата, което води до тяхното изсъхване и загиване. Благодаря. Следващият оратор. Аз бих е, искала да коментирам най-напред, е, че съм сериозно обезпокоена от е, отглеждането на монокултура евкалипти в Галиция и как това се отразява на земеделските площи. Конкретно, администрацията в Галиция не изпълнява ангажиментите си и се прави, че не забелязва случващото се. Има незаконни плантации. Обезпокоеме се също от тази монокултура, отглеждането на евкалипти, тъй като това влияе на пейзажа. Освен това, води и до разширяване на горските пожари, защото това е вид, който е бързо възпламеним. Затова искам да попитам Европейската комисия дали следи ситуацията и дали трябва да се обяви евкалипта като евазивен вид и какво може да се направи, за да се възстановят местните гори. В рамките на горската стратегия трябва също да се има предвид защитата на горските площ, а, земеделските площи и разширяването на горите върху тях. Също обезпокоително е, е присъствието на глифозат и други пестициди, които засягат водните запаси, пчелите и здравето. Всички тези аспекти би трябвало да бъдат отчетени в стратегията за горите. Господин Фелнер, все повече от европейското законодателство се отнася до горите, до лесовътството има успешно развитие на дърводобивната промишленост. Когато дойдох първо в парламента преди години, не се обсъждаше изобщо въпроса за горите. Сега ние обръщаме много внимание на продуктите, които се извличат от горите, но липсва координация в голяма степен. Сега ние говорим по, за примахване на пластмасовите изделия за еднократна употреба. Не се обръща внимание на поколение, второ поколение биогорива от горите. Това, което ни интересува е да няма вредни е, емисии от автомобилите. В е, доклада за постигане на напредъка в горското е, стопанство липсват препоръки за политиката. Искам да разбера какви пробиви иска да постигне комисията, как може да стане това чрез координация, за да можем да мобилизираме горите в противодействието на изменението на климата. Госпожа Викойнен. Благодаря, господин председател, господин комисар. Подкрепям колегите, които казах, че трябва да подновим стратегията и че е необходима повече координация. Читам, че сега, когато сме изправени при толкова много предизвикателства в света, е, много от решенията могат да дойдат именно от горите. Вие чухте, че те могат да осигуряват устойчиви суровини, които могат да заменят други, които се създават на базата на изкопаеми горовя. Затова е важно да инвестираме в научно-изследователската и развойна дейност, за да намерим такива нови решения. Когато управляваме горите по правилен начин – те могат да бъдат и важни въглеродни поглътители. Ние вече имаме добър опит натрупан в Финландия. 75% от площа на страната ни е покрита с гори. И те се развиват още повече сега. Необходимо е да има повече координация на европейско ниво. Трябва да обновим стратегията. Искам да поставя два въпроса към комисаря. Първо, ние подчертаваме устойчивостта на управлението на горите. Затова въпросът ми се отнася до това, че сега, след като имате поглед върху състоянието в различните страни, можете ли да кажете как стои въпроса с устойчивостта на горския фонд в тези страни? Разполагате ли с достатъчно данни? Съвремени ли са те? И втория ми въпрос е за компетентностите. Вие вече споменахте многократно че това е въпрос на национална компетентност, но сега имаме обща политика в областта на енергията и климата, което засяга и горите. Как си взаимодействат в това отношение държавите членки и Европейския съюз? Господин Фланеган, в Ирландия често се споменава, че имаме само 11 процента горско покритие, докато в други страни е над 40%. Това, което обаче не се казва е 6,4% от площите са с така наречените hedge rows. Не трябва ли да се стремим към секвестриране, улавяне на CO2 като цяло, не да наблягаме на горското покритие като показател. Ние в Ирландия наблюдаваме че хората си казват, виж, те твърдят колко въглерод се улавя от онези дървета, които те са посадили. Но всъщност това не отразява реалното състояние. Затова трябва да имаме по-точни показатели. Госпожа Хармс. Всъщност аз съм убедена след няколко, няколко десетилетен опит в Германия, че е, устойчивото развитие на економиката на е, и екологията могат да бъдат е, комбинирани и да да дадат тласък на развитието на използването на дървен материал в следващите 20 години. Това се увеличи, но за целта е нужно да имаме правила за устойчивото управление на горите. Разбира се, това се отнася не само за горите. Е, трябва да имаме е, такива, не за всички гори, е, трябва да имаме за, защитени зони, но наистина с такова устойчиво управление гората може да отговаря и да задоволява всички тези най-разнородни необходимости, нужди в мисля, че когато е, всички е, играем по едни и същи европейски правила, можем да постигнем е, целта си. И ако тези правила се изкуват вътре в е, Европейския съюз, е, би трябвало да внимаваме в е, източното ни съседство да бъдат е, прилагани същите правила в страните е, в източна Европа, е, които е, са по границите на Европейския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 Въпросите, които е, се разглеждат е, тук, е, не са само европейска отговорност. Важно е за Европа, разбира се, и за европейските предприемачи всичко това. Важно е и за биоразнообразието, но трябва да се мисли и за нови продукти, за иновации. Всичко това се е, оказва все по-голям натиск върху е, горите. Е, трябва да се трябва да се заместват пластмасите, различни химикали, твърдите горива и се отговор на всички тези проблеми се търси в горите но би трябвало, когато създаваме нови правила, да мислим как те ще се прилагат на практика. Има тенденция страните с най-малко горски площи най-стрикно да спазват европейските правила, докато Финландия, Австрия и други страни те е, са, е, където, за които е много важно устойчиво управление на горите, да се съобразяват и да спазват тези пила в много по-малка степен когато има нова е, стратегия, би трябвало да решим дали ще се съобразяваме с националните компетенции или ще мислим преди всичко за маркетинга на дървени продукти. Господин Андрио, не е пряко в наша компетентност управлението на горите. Има многообразие на горския фонд в Европа. Трябва да говорим за обща биостратегия, но има разлика между горите в Финландия или в Корсика. Средиземноморските гори също са различни. И трябва да помислим в рамките на стратегическият план как да накараме държавите членки да се координират по-добре, да има истинска синергия между всички публични политики за противодействие и на превенция на горските пожари. Политиките, свързани с управление на пространствата трябва да допринасят също за защита на горите. Освен а, това, животновътството в Средиземноморието трябва да се отчита. Благодаря. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имаше наскоро доклад на Сметната палата относно действията, които предприемат държавите е, членки за противодействие на опустеняването и поетите ангажименти до 2030 година да не се допусне допълнително влушаване на състоянието на почвите и да се стига до опустиняване. Трябва да има засаждане, да има също планове а, в тази сфера, сред които е, е и стратегията, всичко, което е свързано с противодействие на изменението на климата всичко, което допринася да не се допуска опустеняване, макар и да не е пряко свързано с нея. В рамките на стратегията за горите бих искал да помоля комисаря да каже какво предвижда комисията, за да има последователност на различните мерки, които се предприемат за борба с опустеняването. Благодаря ви. Дами и господа,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 ten nejproduktivnější les, konkrétně je to smrkový les. Obrovské rozšíření kůrovce. What a pleasure to see this scandal. Всички малки езици се превеждат, а мой език, чешкия, липсва. Няма осигурен превод на него. Това ли са процедурните правила на Европейския парламент? Искам да кажа няколко думи по темата, която обсъждаме. Ако предпочитате някакъв друг език, на немски, на френски, ако искате. Председателята Не. Има сериозен проблем в Централна Европа. През последните две години се наблюдава. Освен на засушаването, има сериозно нашествие на пчели в Чехия, както и в Полша, както и части на Германия и на Австрия са засегнати. Затова искам да попитам комисаря каква програма може да се предвиди, за да се а, реши този проблем. Искам да подчертая също, че защитата срещу някои животно е изключително важен въпрос, за да се защитят някои видове гори. Ние защитаваме много а, животни, които са били въведени в а, околната среда в Централна Европа но не държим сметка за това как се отразява на горите. Също говорим за лова. На трето място, частната собственост. Някои частни собственици са изцяло не в състояние да обновяват горите, особено след това нашествие на този вид бръмбър и така да се реши проблема. По върховете на планините, ако бъдат изсечени горите, това се отразява на водите. Това се отнася до граничните золи между Чешката република, Австрия, Германия. Въглеродният двуокис за горите не е нещо вредно. Знаете, че ако добавите CO2, по-бързо растат растенията, докато въглеродните окиси и други вредни вещества могат да, да са много вредни също и за горите. Най-важното послание е да имате предвид, че се застрашават горите, в Централна и Източна Европа от нашествието на тези вредители. Благодаря ви. Bardzo dziękujemy. W ramach przeprosin otrzymał Pan na, e, najdłuższy czas wystąpienia. Председателят. Съжаляваме, че нямахте а, осигурен превод на вашия език, но така пък ви дадохме думата да говорите по-дълго. Следващият оратор е господин Коган за отговор. Само да ви е, припомня за е, конференцията през април. Желаящите нека да е, ни уведомят за това. Благодаря на заинтересованите страни е, от е, областта на горското стопанство за тяхното е, действие и съвместното им е, декларация, която излезе през петък, която говори за необходимостта от синергия. Разбира се, още няколко дребни неща трябва да обсъдим, за да е, пълне, постигнем пълна хармония. Но искам накратко да обобща какво сме направили. Е, по отношение на горите в Европейския съюз. Преди пет години новата горска стратегия предостави рамката, е, е, за да гарантира последователност политиките и засилва, да засилва координацията между комисията, държавите членки и заинтересовани страни. Ние сме се ангажирали с повечето действията и трябва да кажа, че повече от тях вече са извършени. Следваме всички препоръки, които се изпъл... трябва да се изпълнят 2020 година и е, това е, е степента на решаване и изпълнение на европейските приоритети е, нараства. Е, знаем каква е ролята на горското стопанство в постигане е, целите до 2030 за климата, енергетиката и смягчаване ефекта от, климат, от климатичните изменения. Е, ясно регламентирахме това, че биоенергия от горите ще е, трябва да се произвежда по е, устойчив начин, отчитайки биоразнообразието, смъкчаването на климата и други фактори. 2000, ние излезахме с комисаря Боеда с, с стратегия за биоекономиката, така че ролята на горите в био, работата по е, биостратегията на Европейския съюз е значителна. Колкото до Натура 2000, е, която споменахте тук, имаме 400 хиляди хектара, е, които са включени. Това са нови, ново освени нови райони, включени в последните 4 години. И изразходваме значителни средства за развитие на селските райони. Разбира се, продължаваме да увеличаваме площите под Натура Натура 2000 и очакваме е, все повече да свършим в това отношение в следващите 7 години по отношение на е, синергията между е, тези площи и горското стопанство ние насърчаваме действия по адаптиране, т.е. горите в Европейския съюз да са по-устойчиви на природни и причинени от човека бедствия. Сега в Португалия пожарите ние наистина се чувстваме на португалските власти за случилото се, е, особено и е, човешките жертви. Това са много сериозни проблеми и е, в това отношение трябва да търсим повече сътрудничество, по-добра координация. Механизма за гражданска защита също играе ключова роля и вие, парламента, имате какво да направите в това отношение, заедно с съвета, за да се гарантира гарантират средства за гражданска защита. Така че мисля, че достатъчно средства са, има достатъчно средства, но трябва да излезе с своето предложение. Аз ви желая успех ние нямаме намерение да излезем с предложение за една обща европейска стратегия за горите. Няма да стигнем до съгласие по това. То е ясно за всички. Но това, което току-що казах, е ясно, че има доста синергия, е, която може да бъде постигната в е, горското стопанство между различните политики. Колкото до програмата за е, минно дело, която спомена Петра, е, значителни средства изразходвахме. А, за, е, деми, за е, деминирането, изчистването на, горите от мини, ние сме задели значителни средства и ако хър, хърватското правителство предостави съответния, предложи съответния план, аз мисля, че ние ще дадем своя принос за решаване на този отколешен проблем в следващите 6 или 7 7 години. Е, е, съществува конфликт между между е, чистите гори, управлението им и екологичните цели. И винаги има напрежение така между това, което правим, както в Полша и Испания, например, или Швеция. Е, проблемите в, е, градски, в горски райони не могат да бъдат решени е, без човешки ресурс. И това е част от разговора, който води постоянната комисия в Европейския съюз по горско стопанство. Как да постигнем целта за чисти гори, без да нарушаваме местообитанията, да това е проблем, е, който е, излезе на преден план след многото е, горски пожари, просто защото те не бяха съответно изчистени и изсечени, извинете в това отношение много полезни са и най-добрите практики. Значи нямаме достатъчно данни, информация за решаване на тези проблеми. Е, искаме такива, такава информация от държавите членки, но е, това е на доброволен принцип. Такива, е, такава информация по линия на ОСП е задължително, но не винаги я получаваме на време или в достатъчен обем. Сега не, не е нужно да се съдим, за да се прилагат е, да се прилага в пълна мяра е, законодателството, свързано с предоставяне на информация. Значи, препоръките, политическите препоръки приключихме през е, декември. Много по-добро сътрудничество и координация, която отчитаме в документа, сега вече ще бъде обсъдена в постоянната комисия, за да се види какво може да се направи за повече устойчивост, пък и повече принос като приоритетни действия и цели, постигане на целите, които сме си е поставили в е, горската стратегия. Съгласен съм с господин Капуто, че опустеняването и борбата с това, е, в това много държави членки, особено в Северна Европа, пред Финландия и Швеция, например, които използват най-добрите практики в новаторството и научното изследвания, за да видим как можем да спрем тази тенденция към опустеняване. Можем да го направим чрез е, друг вид е, фермерска дейност, е, така или иначе, за да се води борба с опустеняването и постигне целите на ОСП. Зная, че господин е, Карт и господин Фленеган, е, особено в техните избирателни райони, също така е, ги притеснява разширяване на опосняването в определен, един определен район. Знае, че тук планирането трябва да играе много по-голяма роля при зонирането на площите. Това е един от начините. Е, трябва да се е, така е, определят зоните, които са подходящи за горско стопанство. Много инвестиции, разбира се, се правят, но трябва да са по-добре насочени и структурирани и правителството да гарантира съответния верния подход. Защото горското стопанство иска доста концентрация, но пък е източник на много работни места. И трябва да има баланс между между съответната намеса в горското стопанство, участие на правителството и съответно резултата от него. Така че ще е, приключа е, до тук. Е, това е, всичко това е в ход. Работа се върши и изпълняваме препоръките, които са заложени в прегледа. Е, сега ще дам думата на председателката на комисията ЕНВИ, е, комисията по околна среда, господа Валян, да обобщи дискусията ни тази вечер. Благодаря, господин комисар, за че сте тук. Благодаря и на колегите за участие е, в дискусията. Темата казва всичко за значението на нашата комисия и нашата работа и за стратегията, която е, Комисията по околна среда е, така предвижда. Както е, чухме от дискусията днес, горите играят много важна роля. Те са едно от най-доброто, така най-важното ползване, земеполз планиране в Европейския съюз, 25% от площите е, с гори, за биоразнообразието са много важни, за е, био е, местообитанията, за дивията, флора и фауна. И това е свързано с много услуги, свързани с екосистемите. И това е в сърцевината на нашата екологични политика. Както стана ясно в конференцията за изменения в климата на ООН или КОП-24, пък и това са теми, които изникват е, ежегодно. Е, основно е, елемент в тях е значението на горите в прехода към нисковъгдародна економика, или пък е, на Парижкото споразумение, където нациите, е, страните от цял свят си поставиха за цел да от целите, които си поставят за втората половина на столетието, се вижда, че горите ще играят много важна роля. Но, разбира се, проблемите с тях възникват. Все по-търсената биомаса също се отразява на състоянието на горите обеща така перспективата пред биоекономиката също. Да не говорим, че състоянието на горите се влушава от измените в климата. Стана дума тук за бурите, пожарите, различни вредители, заболявания по горите. За това е важно да имаме дългосрочно устойчиво развитие и е, е което да балансира между економическо, социално и екологично е, е, социално-економически и е, екологичните фактори. Това е важно за развитие на биоекономиката, за декарбонизирането и за създаването на един по-устойчив енергиен съюз. Мисля, че е, това заседание днес е хубав пример на добро сътрудничество между е, ИТРЕ и е, ЕНВИ и Агри. Надявам се, че ще имаме и други поводи да споделяме мнение в бъдеще. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, наистина, такова съвместно заседание на трите ни комисии е чудесна възможност да се направи равносметка на постигнатото и да се е, набележат е, сериозните е, проблеми и предизвикателства, свързани с климата, с енергетиката, с програмата 2300, биоекономиката, кръговата економика и реформите на ОСП. Всички тези предизвикателства създават е, една нова, представят една нова картина, нов пейзаж. Е, е, целта във всичко това е да опазим околната среда, но и да гарантираме растеж и създаваме, да създаваме работни места. Благодаря ви, господин комисар. Е, както каза председателя на комисията Енви, да се надяваме, че следващия парламент и следващата комисия ще продължат е, е, нашата работа и ще се срещат в такъв формат. Благодаря ви. Нашето съвместно заседание приключва. Е, колегите от Агри е, моля да останат. Ще направим една минута, ще направим пауза за една минута техническа, след което ще продължим с е, обичайното заседание на Комисията по селско стопанство. Благодаря, господин комисар, председатели на комисии, участници в заседанието. Една минута